Hello, good afternoon. Добър ден на всички. Нека да започнем заседанието, защото имаме доста точки в дневния ред днес след обед. Това е последната ни работна седмица. Добър ден на всички, добре дошли преди да дадем думата на Белгийското председателство да ни информира относно своите приоритети, бих искала да включим още една точка в дневния ред днес. Тази допълнителна точка ще включим поиска на някои политически групи, либералите, ГУЕ, социалистите и демократите и зелените. Става въпрос за информация от страна на комисията относно насъщното положение на Еритрейските иммигранти в Либия. Тази точка ще бъде обсъдена в присъствието на делегацията Европейски съюз Магреб и точното време ще бъде оказано след като комисаря даде отговор на нашата молба. Принципно трябва да обсъдим тази точка утре след обед, след изказването на комисаря Де Хухт. Още едно изявление и започваме официалната част. По предложение на координаторите искам да предложа одобрение на следните докладчици. Ана Гомеш, която не виждам тук, по отношение на съобщението на комисията за плана за действие за химическите, биологическите и радиологическите е, материали ядрени е, материали и Тимоти Кърхоп относно участието на Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария в работата на комисиите, които ще подпомагат Европейската комисия при изпълнението на нейните изпълнителни правомощия във връзка с прилагането и развитието на достиженията на правото по Шенген. Ако няма възражения, считаме тези докладчици за прияти и преминаваме към... Има ли коментари? Да, да. Моля. Благодаря. Не става въпрос за вашите съобщения. Нямам коментар. Преди да преминем към точка 3, обаче, искам да кажа още нещо по дневния ред. Става въпрос за утрешното заседание. Утре, по отношение на казуса Либия, Еритрея, зелените искат тук да присъстват комисари Малмстром и Фюле. Доколкото разбрах, сега има покана към Сесилия Малмстрем без ясен отговор, но няма покана за Штефан Фюле. Искам да ви кажа, че това е въпрос, който засяга и миграцията, и убежището, включително и политиката по добросъседство. Затова искам още веднъж да подчертая, че бихме искали тук да присъства и господин Штефан Фюле. Благодаря. Благодаря. Секретарията ще даде отговор. Ако ми позволите, госпожо председател. Нямаме информация по този въпрос, затова ако искате да вземем решение за това дали да поканим комисаря на нашето заседание, първото нещо е да получим някаква информация за това какво точно ще се обсъжда. Не може просто да ни кажете, ще обсъждаме еритрейците в Либия или сомалийците в Гърция. Не може да ни, да ни дадете контекст, какво точно ще обсъждаме. Това е първото нещо, което трябва да се направи. След като получим тази информация, ще знаем за какво става въпрос и ще вземем решение дали да поканим комисарите на нашето заседание. Благодаря. Така, вие дадохте отговор на първия въпрос. Както ви казах, това е искане на политическите групи. И аз не смятам, че трябва да отделяме време за този въпрос. Приемам вашата критика. Либералите, ГУЕ, социалистите и зелените искат да се включи тази точка в дневния ред, да има такова изслушване. По втория въпрос, по отношение на поканата към комисар Фюле. Свързахме се с секретарята на комисаря. Той ще се върне на 14 не се знае кога. Комисията по външни работи се опитва да реши как да процедира по отношение на тази молба. За Либе обаче ще е невъзможно да се проведе такава среща. Благодаря. Нека да преминем нататък. Да се надяваме, че ще получим малко повече информация относно графиците. Сега ще дам думата на министър Деклерк. Той ще направи своята презентация по отношение на приоритетите на Белгийското председателство в сферата на правосъдието. Знаем, че имаме вече Лисабонски договор и Европейския парламент и нашата комисия ще играе съществена роля. Господин Деклерк, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да участвам днес в заседанието на вашата комисия и ще мога да говоря. Вашата комисия е добре известна е със своя динамизъм. Вече съм имал възможност, а, по, когато обсъждахме споразуменията SWIFT, а, да се свързвам с, и да работя с депутати. А миналата седмица участвах в, в дебатите в пленарна зала в Страсбург. Имах възможност да разисквам с вас тези въпроси. И а, наистина вече председател работи с всички сили за а, сключване на споразуменията. Мисля, че споразумението е добро. И, а, както казах, имал съм възможност да работя с вашата комисия, ценя а, нашите контакти. А сега задача на Белгийското председателство е да се види а, как можем да изпълним а, Стокхолмската програма. Вече сме установили редица приоритети. Ще се спра на а, някои от тях и след това ще бъда на разположение да отговоря на въпроси, за да видим а, как можем конкретно да решим да вървим заедно напред. Искам да благодаря на Испанското председателство за а, динамизма, който те вдъхнаха на нашата работа трябва да бъдем последователни, да има приемственост в нашата работа. Тоест да работим заедно и надявам се, че заедно ще можем да постигнем добри резултати. Сега искам да спомена три проекта, по които ще работим. Първо, а, а, защитата на жертвите а, това е отдавна тема на Белгия и на вашата комисия. Жертвите на трафикът на човешки същества, на децата, които са жертва на сексуална експлоатация. Това е приоритет, който повече от всякога трябва да бъде в центъра на вниманието на Европейския съюз, тъй като по дефиниция става дума за трансгранично явление. Бих искал да уточня, че искам да поздравя нашите испански колеги за свършената работа а, по развитието а, а, и тяхната работа а, ни даде възможност а, да постигнем споразумение за нерви, на мерките, които трябва да се вземат в страните членки за защита на жертвите на трафикът на хора. Белгийското председателство ще продължи тази работа. Ние обсъдихме е, тези въпроси с комисията Либе, ще продължим да ги обсъждаме, да възнамеряваме да се предложи е, регламент и директива за борба с е, трафикът на хора и за защита на жертвите на този трафик. Ние придаваме много голямо значение на тези инструменти и аз лично ще направя всичко, което е по силите ми, не само да убедя моите колеги в съвета за необходимостта от предприемане на спешни стъпки в това отношение, но също така ще се опитаме заедно с парламента да постигнем споразумение на първо четене. Освен трафикът на човешки същества, трябва да стигнем до споразумение за директива срещу а, злоупотребата и сексуалната експлоатация на децата и детската порнография. А, по този въпрос а, ще имаме възможност, надявам се, да обсъдим в най-скоро време проблемите, пред които сме изправени. Необходимо е също така да се подобри съдебното сътрудничество между всички органи, за да може да се борим с престъпността с престъпността, мащабната престъпност, която не, се опитва да спъне нашите добри намерения. Трябва да сътрудничим на европейско равнище, като работим заедно, за да придадем включително нови форми на нашето сътрудничество. Особено важно е взаимното признаване на съдебните решения. Но не само това. Белгийското председателство придава голямо значение на всичко, което е свързано с взаимното признаване на решения. Вече съществуват някои е, правни инструменти. В това отношение но е необходима методология за опростяване е, на дейността в тази област. Значи, необходимо е да се приложат е, законодателни инструменти за взаимното признаване на присъдите и на съдебните решения особено важно е да се установи кои страни е, биха искали да участват е, в тази е, работа и в съвета през есента ще имаме възможност да обсъдим този въпрос. Надявам се, че това ще бъде през октомври на съвета по въпросите на правосъдието. Ще говоря също така и за съдебната помощ. Сътрудничеството в тези области е също много важно. Необходим ни е инструмент, който липсва в момента. Въз основа на Стокхолмската програма, редица страни, между които и Белгия, подеха инициатива е, за да се а, е, а, е, приеме това, което се нарича European Investigation Order, заповед за разследване, европейска заповед за разследване. Тоест е, да може да се предприемат мерки за разследване, за да могат да се съберат доказателства в различни европейски страни. Този инструмент ще ни е, позволи да действаме пряко и бързо по уеднаквен начин, когато е, определен прокурор иска разследване, което да се провежда в други европейски страни. Тоест, инструмента ще даде практически отговор на нещо, което съдебните власти отдавна искат. Разбира се, трябва да се зачитат правата на страните при съдебното диране, но ще направим всичко възможно, за да може тази процедура да бъде решена, поне да се вземе решение в рамките на съвместното взимане на решения. Имахме възможност да организираме семинара в Бруш за ролята и бъдещето на Евроюст. Евроюст е основен играч в съдебното сътрудничество в Европа. Наш приоритет е да приложиме новите правни рамки на Евроюст да може да се помисли за възможността да се координират съдебните разследвания на европейско равнище и Евроюз да се превърне в една европейска мрежа, в която да участват и прокурорите. Аз лично а, съм а, убеден, а, че ще намерим по-добра процедура за съдебно преследване по големите съдебни наказателни дела. Е, ще искаме да е, насърчим разискванията за това, за възможностите, които ни дава Лисабонския договор, е, да може Евроюз да участва в създаването на подобна мрежа. Тази, ще проведем неформален съвет именно за ролята на Евроюз. Ще обменим мисли с отговорните фактори, за да видим какво ще трябва да очакваме в бъдеще. Наред с това, много важно е да съществува ежедневно сътрудничество между съдебните органи в край граничните зони. В тях живеят много от нашите граждани и сътрудничеството между полицията, между съдебните органи е, е много важен елемент. Необходимо е по всяко дело да съществува усилено подобно трансгранично сътрудничество от двете страни на границите. Това е друг е, приоритет на Бългийското председателство. Ще организираме семинар по този въпрос. Сега, третата насока. Бихме искали да се а, гарантира достъпа до правосъдие за европейските граждани. Това е много важен начин за укрепване на правото на всички, правата на всички европейски граждани. Преговорите между комисията и съвета на Европа са много важни. Надяваме се, те ще завършат с успех. в момента а, обсъждаме новите предложение на комисията по отношение на, на правата на затворниците. Това, което на английски нарича letter of rights. Много неправителствени организации вече говорят за своята загриженост по отношение на закъснението в това отношение. Бихме искали да направим всичко възможно, за да може предложенията на комисията, които целят подобряването а, на ежедневния а, живот на европейските граждани, да бъдат а, осъществени. Е, ще завърша с така нареченото електронно правосъдие, така нареченото e-justice. Необходими са ни европейски инструменти, и не можем, няма да може да минем без електронно правосъдие, за да може правосъдието да бъде по-достъпно до всички европейски граждани. Това става, става дума за организиране на видеоконференции и за подаване на жалби и за редица други актове, регистриране на фалити и така нататък. Радвам се, че тази седмица на 16 юли, по време на неформалният съвет, ще направим предложение по отношение на порталът за електронно правосъдие. Госпожа Редин от комисията и председателите на парламентарните комисии Юри и Либе ще присъстват на този неформален съвет. Порталът електронна правосъдие ще бъде достъпен на всички, на всички граждани, на всички европейски, езици на Европейския съюз. И а, той ще обогати пътищата и начините, които са на разположение на европейските граждани за достъп до а, информация за правосъдието. По този начин те ще могат да участват активно в развитието на едно по-добро правосъдна, европейска правосъдна система. Това е по отношение на трансатлантическите отношения. Френското, а, бългийското председателство отбелязва факта, че имахме възможност да обсъдим включеното споразумение по отношение на личните данни между Европа и САЩ. Това е едно продължение на споразумението SWIFT. В момента се договаря едно по-общо споразумение, което има голямо политическо значение. Именно за това още по-важно е да се създаде един качествен, амбициозен инструмент, който да отговаря на ангажиментите на Европейския парламент. С две думи, имаме а, намерение а, да продължим да работим последователно и в сътрудничество с вашата комисия се надяваме, че ще можем да вървим напред. Уверявам ви, че а, много добре а, отбелязахме сигналите, отправени ни от Европейския парламент за по-добро сътрудничество, за по-добра координация между нас, между, съвет, между съветът и между вас и ви уверявам, че ще сме, сме взели тях предвид, за да, да подобрим защитата на всички граждани и европейското правосъдие. На разположение съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Изглежда, че всички ще съгласат, че това е амбициозна програма. Сега ще дам думата за въпроси на колегите. Първо координаторите. Господин Базотия, искате думата ли? Благодаря. Благодаря, господин министър, за това, че сте наш гост. Благодаря за подробната и интересна презентация относно работата на Белгийското председателство. Имам един въпрос свързан с инициативата на вашето председателство. Става въпрос за Европейската заповед за предоставяне на показания. Въпросът не е толкова по същество, колкото по отношение на процедурата. Знаете, господин министре, че през последните няколко месеца имаме търкания между съвета и между комисията по отношение на инициативи от този род, които се предприемат от група държави членки. Затова искам да попитам дали председателството е обсъждало проблема с комисията. Комисията готова ли е да сътрудничи по това предложение? Опитвате ли се да стигнете до обща позиция с комисията по предложението, което правите пред нас. Бих искал да станем свидетели на по-голяма хармония между съвета и комисията, когато става въпрос за инициативи от този род. Тази специална инициатива е много важна за нас в Европейския парламент, точно толкова важна, колкото Европейската заповед за закрила, например. Това стана ясно през последните месеци. Така че ние сме готови да сътрудничим с вас и в тази област. Искаме обаче вие да сътрудничите в пълна степен с комисията и да направите предложение пред нас, което да е абсолютно приемливо и за комисията, и за вас. Затова искам да чуя какво смятате. Благодаря. Предлагам да вземем наведнъж два-три въпроса и след това ще ви дадем думата за отговор. Доколкото виждам, Клод Морас иска да попита нещо. Кармен Ромеро Лопес от името на социалистите. Кармен, искаш ли да зададеш въпрос? От името на социалистите, така ли? Имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Наистина искам да знам въпрос. Много ни вълнува да, по, Вълнуват ни подробностите, свързани с неразрешени още от шведското и испанското председателство въпроси, по-точно информация бихме искали да получим за търговията с човешки същества, както и въпроса за малолетните и тяхната експлоатация. Тъй като колегата Босотил вече подчерта важността на този въпрос, аз бих искала да поискам повече информация относно тази европейска заповед за закрила. Знае се, че домашното насилие, насилието срещу жените все още не се ползва с достатъчно уважение, ако мога така да се изрази в Евросъюза няма статистика по този въпрос. Затова ние искаме по-бързи стъпки напред по пътя към преборването на това, като се започне, разбира се, от дефиниране на домашното насилие, насилието срещу жените. Няма директива по този въпрос, така че заповедта за закрила е нещо, което се прилага в извънредни обстоятелства. А когато обстоятелствата са извънредни, механизмите също са извънредни. Затова задавам моя въпрос. Как Белгийското председателство възнамерява да се справи с този въпрос, всъщност дали изобщо смята, че би могла по време на мандата си да се нагърби с този не, непрост и нелек въпрос. И освен това, дали смятате, че всъщност е необходимо да се работи по този въпрос и дали усилията, които бихте вие, бих, които вие, бихте положили, ще са успешни. Благодаря. И аз искам да задам нещо свързано с предните два въпроса, които са взаимно свързани. Споменахте Европейската заповед за закрила, споровете с комисията по време на предишното испанско председателство. Как гледате вие на проблема? Dank u, mevrouw de voorzitter. Het is essentieel vraag naar uh, благодаря, госпожо председател. Наистина въпросът е възлов. Но нека да започна първо с това, което постави като въпрос господин Бозотил. За търсенето на улики и европейската процедура за търсене на улики. Нашето изходно предложение е европейската заповед за разследване – да се основава на един глобален подход. Това ще бъде всъщност основата, на която след това ще изработим един хармонизиран, уеднаквен за всички модел. Вече работим с някои държави членки по този въпрос, с Еврокомисията включително, и тя потвърди, потвърди, че ще сътрудничи по особено конструктивен начин в работата по тази инициатива. Това е вече добро начало, както виждате. Гарантирана е хармонията не само между комисия и съвет, а комисия, съвет и парламент. Така че сме започнали. Как ще свършим обаче, може би не е задължително да работим по същия начин, както работим по въпроса SWIFT – Можем просто да стартираме инициативи, след които те да следват логичния път на тристранното ни сътрудничество. Сега по въпроса за европейските улики, европейският документ за събиране на улики. Той има само не техническа и политическа страна. Сега преминавам към въпроса от госпожа Кармен Ромеро Лопес. В най-общ смисъл търговията с човешки същества разбира се, че ни вълнува след това домашното насилие, насилието срещу деца и жени. Особено ударение смятам обаче да сложим върху опазването и закрива на правата на децата. Надяваме се, че ще стигнем до първо четене на един такъв съвместен документ, именно в вашата комисия. При това смятам, че ще успеем да изпълним начертаната схема. Повторих, всъщност сега повтарям, защото вече го казах в изложението си. Особено сме чувствителни към експлоатацията, сексуалната гавра с деца в интернет пространството. Европа трябва да вземе решения по този въпрос. Европа е мястото, където трябва да се разрешат тези въпроси, но Белгия има особен интерес да се стартира и изчерпи, доколкото е възможно, това досие. Сега по въпроса за Европейската заповед за закрила, това е инициатива на Испанското председателство. Ние всъщност бяхме съавтори на инициативата и определено е в наш интерес да продължим да работим и да изясним техническите всъщност подробности, които са останали юри, правните бяха изчистени. Свързани на първо място с наказателното право. През ноември месец, през октомври месец, извинете, ще има съвет – по този въпрос и там именно ще се опитаме да съберем колкото се може повече гласове от държавите членки в наша полза за да може текста да бъде максимално по вкуса на всички още в първата му езикова редакция. Тоест, виждате, че Испанската инициатива за Европейска заповед за задържане продължава да бъде приоритет и на нашето председателство. Може би ще има някои видоизменения от техническо естество, но на политическо общество, е, равнище решението ще бъде взето на съвета през октомври месец, след което можем да ви дадем повече информация по въпроса. Благодаря. Е, Преминаваме нататък. Рената Вебер от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашата презентация. Съвсем накратко. Имам три въпроса. Един от тях е свързан с това, което и вие споменахте. Общото споразумение между ЕС и САЩ по отношение на защитата на данните. Казахте, че искате да има по-голяма доза амбиция. Искам аз конкретно да разбера какво точно искате да видите в това споразумение и как ще гарантирате, че онова, което залегне в споразумението, ще се приложи и по отношение на вече изключени споразумения с САЩ. На второ място, нека да се върнем към Европейската заповед за разследване, защото поне моя опит в Европейския парламент ми показва, че има огромни разлики между държавите членки. Истината е, че сътрудничеството не върви винаги гладко. Има голяма доза подозрителност и недоверие, когато става въпрос за компетенциите на държавите членки и евентуалното сътрудничество и дори когато става въпрос за възможност други държави членки да извършват разследване на територията на една държава членка. Какво смятате вие? как може да се постигне нещо съществено по отношение на тази европейска заповед за разследване. На няколко пъти се спомена европейския прокурор. Доколко смятате, че по време на вашето председателство е правдоподобно въобще да се обсъжда въпроса за европейския прокурор, да бъде той в дневния ред и накрая вие споменахте и семинара във връзка с Евроюст, който ще организирате през септември. Като докладчик по Евроюст, трябва да ви кажа, че за съжаление няма да мога да участвам. Не знам как сте планирали нещата, но всеки знае, че когато имаме сесии в Страсбург, членовете на парламента са в Страсбург. Съжалявам, но парламента има две седалища. Това е реалността, независимо дали ни харесва или не. Много е трудно да се иска от членовете на парламента да присъстват на, на срочени събития в Брюксел по време на пленарните си. Съжалявам, но така се планираха нещата. Добре, казва председателката, имаме дълъг списък с желащи да се изкажат. Моля всички да зададат кратки въпроси. Ще съберем няколко въпроса наведнъж и след това ще ги дадем за отговор. Юда Саржентини и господин Таварес aansluitend op de vragen van mijn collega... Eh, Благодаря, господин председател. Във връзка с е, въпроса зададен от колегата от е, групата на либералите. Аз пък искам да попитам с споразумението с американците по отношение на защитата на личните данни. Ако правилно съм е, разбрала, съществуват рамки за водене на преговорите, установени от комисията. А, бих искал да попитам какво е становището на съвета. Кога този мандат за преговори ще бъде одобрен от съвета? И ако може да ни кажете нещо повече за графикът. Колко време ще отнеме постигането на споразумение? И ще се стигна ли до задължителни инструменти по отношение на защита на данните? Защото ако споразум... резултатът от споразумението предвижда доброволно прилагане, и ако се отнася само до споразумение за сътрудничество между полицейските и съдебните органи, а, и то може би няма да се отнася до всички страни. Е, и още нещо във връзка с така наречените а, списъци на а, е, имената на пътниците, самолетните пътници, така наречените ПНР данни. Ни поискахме да получим мандат за преговори, който обхваща всички споразумения в тази област, не само с САЩ, но и с всички други страни. И ние искахме до средата на юли да се постигне напредък по този въпрос. Тоест, за Белгийското председателство това е първостепенна задача и затова бихме искали да знаем какво възнамерявате да направите господин Таварес, след това господин Клейс. И след това ще дам думата за отговор на въпросите. Много от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени от колегите. Бих искал да попитам какво е становището или по-скоро мнението на съвета по отношение на рамките за преговори по отношение на защитните на личните данни и данните с, от семената на самолетните пътници и докъде са стигнали преговорите по тези споразумения. Съгласен съм, че в приоритетите на Белгийското председателство а, трябва да се включат а, още редите въпроси, включително легалната, законната иммиграция. Много е, иммигранти вече са в Европа. И кръгълният камък на една ефективна политика в областта на емиграцията ще бъде уреждане на въпроса с законната емиграция. Бих, знам, че това е един от приоритетите на Белгийското председателство, но бих искал да, имам, да знам повече подробности. Още два въпроса. Един е по отношение на радикализацията. Съществува документ на съвета по въпроса за радикализацията. Изглежда обаче понятието е твърде широко. Самото понятие е радикализация е свързано с някои проблеми на тълкуването, защото много от тези, които се определят като радикали, не са в никакъв случай привържените на насилието. Значи трябва да бъде ясно за какъв вид радикализация говорим и как съветът а, ще гарантира всичко, което се прави за наблюдение на радикализацията, ще мине през съответните парламенти, за да има съответния демократичен надзор. И още нещо, което не е включено в списъкът на вашите приоритети и което малко ме изненадва, това е въпросът за разселването на бежанците. Извинявайте, а, мисля, че целият въпрос а, за емиграцията и за а, бежанците по-скоро ще, ще бъде обсъден последващата точка от нашия дневен ред. Съжалявам а, за това прекъсване. Сега, господин Клас, ако искате да отговорите на въпросите. Благодаря. Госпожо председател, господин министър. Казахте, че Белгийското председателство би искало да представи един европейски пакет. Доколкото разбирам, ще има обсъждане в съвета съвсем наскоро. Чуде се какво ще е приложното поле, колко обхватни ще са мерките. Говоря най-вече за наказателното право в Европа. До каква степен ще има общо европейски разпоредби и как смятате, че такива разпоредби биха проработили на практика? Очевидно някои държави членки имат свое тълкуване за пакета и това какво ще правят с него. Мисля, че трябва първо да чуем какво смятат държавите членки, преди да предлагаме общо европейски пакет. Става въпрос за интеграция все пак. Благодаря. Сега давам ви думата, господин министър. Отговорете накратко на двата въпроса, които са от вашите компетенции. Благодаря. Ще се опитам да съм кратък. Първо по отношение на защитата на данните. Темата е изключително важна. Дълго, дълго време отделихме на обсъждането на SWIFT. Говорихме за необходимостта от европейски модел – разискванията бяха подновени миналата седмица и гласувахме по тези разпоредби. Има дебат с общ характер относно защита на данните в широкия смисъл на думата и как това да стане реалност между САЩ и Европейския съюз. Трябва да сме амбициозни в нашите стремления. Дълго обсъждахме въпроса с американците. Имаме нужда от едно реалистично и все пак амбициозно ниво на защита на данните. Нашите национални парламенти вече са гарантирали по някакъв начин защитата на данните на своите граждани, имаме национални практики и те трябва да бъдат уважавани, тъй като са ефективни. Трябва да отчетем това, когато говорим с Америка. Това е много важен приоритет за съвета. Трябва да ви кажа, че на този етап се провеждат разисквания все още в съвета и не знам кога ще стигнем до споразумение, но се надявам, че в края на годината ще имаме поне ясно очертан мандат за преговори. Дори да не успеем по време на Белгийското председателство, следващото председателство ще има за какво да преговаря. По следващия въпрос за Евроюст и Европейския пакет. Извинявам се, госпожо, че няма да може да присъствате на срещата, за която споменах, защото дебата ще е изключително важен. Важно е да получим колкото се може повече информация в тази област – да обменим максимално количество информация и документи. Не се опитваме задължително да създадем европейски пакет. Самия Евроюст и дебатите свързани с него са много амбициозни аз мятам, че Евроюст върши отлична работа, но въпреки това трябва да сме още по-ефективни, когато говорим за борба с трансграничната престъпност. Трябва да отчетете мястото на националните прокурори в общоевропейския процес на правосъдие. Аз вярвам, че ще стигнем до момент, в който ще се приеме, че трябва да има някакъв вид а, наказателно право на европейско ниво, защото има много финансови престъпления, има трансгранични престъпления. Организираната престъпност по правило е трансгранична престъпност и ще трябва да се справим с нея по максимално ефективен начин. Затова трябва да има вътре общност на споразумения. Това е моето мнение за момента. Опитвам се да прокарам своята позиция. Надявам се, че ме разбирате. Надявам се, че ще има и общо приемане на тази позиция, защото това е за доброто на Европа. По отношение на защитата на данните, говорим все още за графиците и за мандата за преговори, дадох отговор на тези въпроси. Колегата по въпросите на миграцията ще отговори на другите въпроси. Благодаря, имаме още много въпроси. Софи Интвелт и след това Колено. Eh, Благодаря много и добре е дошъл на вас и на Белгийското председателство. Сега по въпроса за председателството именно, искам да кажа, че предишния път, когато бяхте председатели, успяхте да отблокирате Лисабонския процес, така че имаме хубави спомени от вас като управници, като председатели. Дано и сега това да е така. Сега, нещо свързано с последователността и приемствеността между председателствата. Мисля, че трябва да се унаследяват приоритетите, но така или иначе най-важните сред тях опазването на основните човешки и граждански права. И тук се вписва доклад доклада, на който аз съм докладчик за регистрите на имена на пътниците. В това във връзка с това искам да се обърна към съвета и да попитам до каква степен е склонен да си и готов на сътрудничество с нас. Имам чувството, че тук в парламента не винаги успяваме да говорим с съвета. По-лесно се свързваме с американската страна, едва ли не. А пък ние като европейци трябва да говорим единогласно, да имаме един единен институционен глас при водене на разговори с трети страни, като Штатите, като Китай, като Саудитска Аравия. С други думи, абсолютно жизнено важно е Европейския съюз да има едно и също становище. Затова се обръщам с молба за информация от страна на държавите членки и изключенията, които възнамерява да прилага всяка една от тях. Американската страна двустранно се е обърнала към някои държави членки с молба за двустранно сътрудничество по този списък на имена на пътници. Искам да ви попитам как стоят нещата по този въпрос. И сега по въпроса за, противо, за противодействието на организираната престъпност. Как мисли Белгия да сътрудничи? Национално Белгия е много активна по това досие. Благодаря. Господин Жан Колино, моля ви не повече от една минута. Да, благодаря всички. Всички говорих е, много дълго, аз ще бъда кратък. Преди няколко месеца. А всъщност преди да започна, искам да, да пожелая добре дошла на Белгийското председателство. Сега минавам по същество. Искахме, поискахме от Испанското председателство преди 6 месеца да очертае ясно своите приоритети и за съжаление не всички от тези приоритети бяха изпълнени. Сега, когато като посрещаме Белгийското председателство, виждаме, че те смятат да работят в дух на приемственост. И един от висящите въпроси е именно свързан с престъп... престъпленията, електронните киберпрестъпления. Какво възнамерявате да направите и как да структурирате вашето действие по време на 6 месеца на вашето председателство по този въпрос? Какви мерки смятате да предприемете, какви цели сте си начертали в тази област, борбата с организираната сиберпрестъпност. Госпожа Викстром и след това Диас Демера. Първо Диас Демера. Благодаря ви, госпожо председател, господин министр. Благодаря ви за изложението. Аз и ще подчертая също два от повдигнатите вече въпроси, но не, съм, не разбрах точно за какво става дума, затова пак ги повдигам. По въпроса на една похвална испанска инициатива, свързана с Европейската заповед за закрила, която всички знаеме претърпя метаморфози. Първо се казваше по един начин, след това по друг. Но така или иначе всички сме съгласни, че трябва да се опазват, да се закрилят, да се обгрижват жертвите. Никой с сърце и душа може да бъде против а, такова едно намерение. Това, което което не ми стана ясно е дали ще се преформулира испанската инициатива по технически причини. Комисар Рединг твърди, че няма нищо против съдържанието, а има някои забележки към формата. Така че конкретният ми въпрос към Белгийското председателство е, господин министър, каква е подходящата правна основа, която трябва да приложим тук. Вторият ми въпрос е свързан с, ИСПА, с Европейската прокуратура. Шведското председателство не се произнесе по този въпрос. Испанското председателство се произнесе много пестеливо, а сега вие за, отново замлъквате по този въпрос. Всички сме наясно, че са ни нужни 27 одобрения от 27-те държави членки, за да постигнем тази цел за европейска прокуратура. Какво възнамерявате обаче вие да направите по този въпрос? Може би ще направите само един единствен семинар в Брюш през ноември и след това да включите това в европейския пакет. Благодаря. Госпожа Викстрам, благодаря много. Беше интересно да чуем как смятате да се справите с проблема за консенсус между парламент, съвета и комисията, когато става въпрос за борбата с организираната престъпност и засилването на сътрудничеството между държавите членки Европол и Евроюст. Много е важно да имаме обща позиция по тази проблематика между нашите държави членки. Важно е обаче да не забравяме, че съдебната власт е различна в различните държави членки. По време на шведското и испанското председателство говорихме за това. В моята друга комисия, комисията Юри по правни въпроси, говорихме за важността за общите инициативи в областта на наказателното право, за да може да се изгради гради онова доверие, от което имаме нужда, за да може да има и общо сътрудничество, за което говорят всички. И затова се чудя дали евентуално белгийското председателство няма някаква брилянтна идея за това как може да има общо сътрудничество между правосъдните органи на нашите държави членки. Защото в момента това е нещо, което е като дефицитна стока. Не само по отношение на държавите членки и тяхното сътрудничество, а по отношение на правителстве, на правосъдните органи в държавите членки и един въпрос по отношение на неофициалния съвет по въпросите на правосъдието. Ако правилно съм разбрала, тази и следващата седмица в четвъртък. Аз не съм евродепутат от дълго време, но разбрах, че на тези неофициални заседания се взимат страшно много важни и обхватни решения. За това искам да разбера за какво ще се говори на следващата такава неофициална среща, за да може и гражданите и ние в Европейския парламент да имаме някаква идея за тези важни решения, които се взимат. Благодаря. Още два кратки въпроса и след това ще дам думата за отговор. Госпожа Анджелили, вие поискахте думата и след това Едит Бауер. Е, е, Благодаря, господин министр. С радост чух да споменавате проекто директивата срещу сексуалната експлуатация на деца и детската порнография в интернет. Бих поискала малко повече информация за графикът, а също така и за съдържанието на тези предлагани документи. Дали ще бъдат те приоритет е, тези директиви на Бългийското председателство, като се има предвид, че тези предложения бяха на широко разисквани и моята група, е НП, вече организира изслушване в Европейският парламент, което ще се състои в края, в края на септември. В края на септември ще се организира подобно изслушване от комисията Либе. Бих искала малко повече информация. Ед Бауер и след това а, още един въпрос, който ще бъде последният. Благодаря, господин министър. Искам да ви благодаря за активният подход на вашето председателство. по въпроса за трафикът на хора. Във връзка с това искам да ви попитам, да задам два въпроса. Във връзка с проекта, който ще бъде обсъждан утре в тази комисия – Има два а, аспекта. Един е, е, това е въпроса за европейският координатор, тъй като вие смятате, че трябва да имаме цялостна политика и необходимо е да се координира дейността на страните членки. Това е първо. Второ, предложението за конфискуване на активи, е, добити по престъпен начин. Какво мислите и по този въпрос? Искам също така да попитам. Дали предвиждате преразглеждане на директивата за временните разрешения за пребиваване? Това е свързано с въпроса за трафикът на хора. Благодаря. Господин Хидалго. Да, господин Маси Пидалго. Да, благодаря ви, госпожо председател. А, аз директно ви казвам, че съм разочарован от вас, господин министр. Разочарован съм, защото когато отговаряте за това как върви въпроса за Европейската заповед за закрила, за защита на жените и така нататък, всъщност избягвате преки отговори. Това е срамно за представител на демократично правителство. Говорите за организираната престъпност, за насилието, за общите им точки и така нататък. Всички знаем какво значи насилие срещу жените, домашно насилие. Това няма нищо общо с организираната престъпност. За злощастие има понякога пресечни точки, но това не е общия случай. Няма защо да не говорите тук за мрежи и за госпожа Рединг е очевидно, е, че госпожа Рединг може да се придвижва навсякъде и всички мрежи са на нейно разположение. Има други обаче жени, които попадат в друг вид мрежи и нямат право на свободно движение в а, а, Европа и европейските държави. Моля ви се, или един път за винаги се заемете с този въпрос отговорно, или пък ще останете в историята като едно срамно и страхливо председателство. Това, което обсъждате в съвета, просто го вземете при сърце и вземете при сърце правата на жените, а не дайте да взимате при сърце само собственото си его. Благодаря. Uh, Благодаря. Благодаря. Господин министр, бихте ли отговорили на зададените въпроси сега? Благодаря много. Бяха зададени доста много въпроси. Нямаме възможност да ги разгледаме подробно поради краткото време. Но, разбира се, не трябва да се плъзгаме по повърхността. Затова а Уверявам ви, че Европейската заповед за закрила ще продължи а, напред и по време на нашето председателство ще направим всичко, което е възможно. Много въпроси се повдигнаха. Насилието срещу жените е един от тях. Но трябва да се обърне внимание и на трафикът на хора, а също така и на насилието а, срещу жени в други ги обстоятелства не само а, в дума. Сега, колкото до нашето председателство, бих искал да съм скромен. 6 месеца са кратък е, период от време и особено като се има предвид положението в Белгия в момента. Но ние ще направим всичко, което е по силите ни. 200% ще вложим във всяка от тези области, за да постигнем резултати. Но а, новият договор а, поставя пред нас амбициозни задачи, а, но ми се иска да бъдем скромни в намеренията си. Надяваме се в а, партньорство с вас и за другите институции да можем да постигнем резултати. Надяваме се да преговаряме по по-положителен начин да работим по-добре във всички области, които влизат в моя портфейл. Това е намерението ми, ще направя всичко, което е по силите ми, за да може да постигнем максимален напредък. Европа да присъства в възможният максимум в живота на нашите граждани. Но трябва да бъдем реалисти и не мога да гарантирам, че по време на нашето председателство ще бъдат приключени Е, решение окончателно въпросите в която идея от тези области, за които говорим. Сега за защита на основните права. Разбира се, прави всичко възможно за защитим основните права на нашите граждани. И за затова ни се иска да преговаряме за харта на правата която би осигурила основните права на нашите граждани. Въпросът за имената на пътниците е спорен. Очакваме е, становището на комисията през септември. След като го получим, ще можем да продължим напред. Моят опит като а, а, министър на правосъдието през последните години показва, че съветът е решен да постигне резултати. По SWIFT мисля, че постигнахме напредък. Имаме възможност за едно чудесно споразумение, ако преговаряме както трябва. Въпросът за контролът на самоличността е също важен. Моята колежка ще говори за него по-пространно. Колкото до други области, които се споменаха, заповедта за закрила, вече говорих за нея, тя ще бъде а, допълнена и изменена. Необходимо е да а, закриляме жертвите. И то там, където е необходима тази закрила, в страната, в която се намират беше зададен въпросът, има ли правна основа за това? Да, имаме правни мнения, че има подобна правна основа. И а, трябва да осигурим съдебната а, закрила, а, а също така и а, осигуряването на а, правата е, ще направим е, възможното, за да постигнем напредък в тази област. Ще проведем е, семинар по проблемите на Евроюст. Ще разговаряме по този въпрос на неформалният съвет. Ние не се опитваме да създадем някакъв европейски пакет от предложения или федерален а, пакет. Просто опитваме се да създадем един по- добри рамки за сътрудничество. За да може и в работата с Северо-Юз да постигнем напредък, тъй като въпросът за европейските прокурори е много важен. Трябва да има по-добро сътрудничество между прокурорите при разследването на делата. В това отношение не съм формулирал все още конкретни цели, но в края на годината ще бъда в състояние да ви кажа какво е постигнато. В създаването на ефективни правни основи за по-добра борба с организираната престъпност, интернет порнографията, насилието и експлуатацията на деца и така нататък. Това са все много важни въпроси. Постигнали сме някои резултати. Сега е необходимо да хармонизираме нашите инициативи по отношение на интернета, защото трябва да се опитваме да се борим с злоупотребата с интернет навсякъде, където тя се случва навсякъде, където интернет се използва за експлоатация на малолетни и непълнолетни. Необходими са ни инструменти, които да ни дадат възможност да блокираме интернет сайтове, когато се установи, че това е необходимо. Необходимо е да се координират националните стратегии в това отношение. И не трябва да жалим а, а, сили в борбата с а, интернет престъпността много още трябва да се направи и за закрила на малолетните. Опитах се а, а, набързо да отговоря на повечето въпроси. Бяха доста много въпросите. А, надявам се, че не съм пропуснал много а, от зададените въпроси, но се надявам, че имаме още един път възможност да разговаряме по тези въпроси. Благодаря за участието в тази дискусия. Благодаря ви, господин министър. Сега искам да кажа добре дошла на госпожа министърът, с която ще разговаряме по един друг аспект, аспектът на вътрешните работи и приоритетите на българското председателство в тази област. Uh, Добре дошла на госпожа министъра Анеми Туртелбоум. Правилно ли произнасям името ви? Да. Добре, тя ще продължи да ни обяснява какви са приоритетите на Белгийското председателство. Нения ресор е вътрешната сигурност. Тук отново ще имаме съвместно взимане на решение със съвета, така че тези въпроси са много важни за нас. Може да направите вашето представяне и след това ще задаваме въпроси. Благодаря. Добър ден на всички. Eh, eh, ще бъда съвсем кратка. Когато представям нашата програма и приоритети, Аз съм министър на вътрешните работи. Знам, че очаквате с нетърпение тази дискусия. Аз също. Отправната ми точка е Лисабонския договор. Знам, че съвета и парламента имат една и съща позиция по отношение на напредъка, който трябва да се постигне. Мога да направя почти 100% сравнение с Американския конгрес. Изслушването тук в Европейския парламент показа колко е важно за вас и нас да обсъждаме приоритетите в областта на вътрешните работи и правосъдието. Много е важно Европейския парламент да участва в инициативите на съвета и да е неразделна част от приложението на Лисабонския договор. Надявам се, че ще можем да постигнем максимален напредък в областта на сигурността в Европейския съюз. Испанското председателство започна работата по една програма за европейска сигурност, като се допълни изпусна, че някои аспекти на престъпността могат да бъдат решени само на европейско ниво. Белгийското председателство смята, че не е достатъчно да се говори само за политика на вътрешна сигурност в Европа. И не е достатъчно да се говори само за някакъв вид а, методология. Моя предшественик, господин Рубалкава, каза, че е важно да има добре очертана политика в областта на сигурността и ние сега започваме работа по въпроса на методологията, задаваме въпроси като какъв вид обмен на информация ни трябва, какъв вид обучение, какъв вид анализ трябва да се направи. След като получим тази информация, ще определим нашите приоритети и ще можем да направим съответните стъпки и да предприемем съответните действия. Защото е много важно да има определена на приоритети и да се направи правилния избор. Сигурността е приоритет за нашите граждани. Ще се опитаме да постигнем напредък по проекта Хармани, по който работим с комисията. В края на тази година, в края на нашето председателство ще отчетем какво сме свършили. Ще има отчитане на постигнатото от съвета по вътрешни работи. Ще видим докъде сме стигнали. Искаме да се придвижим малко по-напред на оперативно ниво, защото смятаме, че това е реална цел за 2010 година. Ако успеем да начертаем стратегията, сега през 2013-2014 ще имаме много по-ефективна стратегия за сигурността, по-голяма защита за Европа. Искаме да има политика по сигурност за Европа. Само, че преди това трябва да има анализ да се вземат правилните решения в правилното време, да се координират позициите на 27-те държави членки, за да може да не допускаме грешки. Ние сме за цялостния подход. Искаме да поговорим и за някои конкретни проекти, които искаме да приложим на европейско ниво. Има няколко трансгранични теми, които трябва да бъдат разгледани като престъпността, която надхвърля националните граници. Тук трябва да има правилен европейски подход. Искаме да разгледаме въпроса с незаконния трафик на оръжие. Това е сериозен проблем. Става въпрос за оръжие, които могат да нанесат сериозни щети те са свързани с престъпна дейност. Те се използват при задържания, отвличания, нападения. Затова тук по тази тема ще поискаме от Европол информация за това докъде се простира притежанието на такива оръжия в Европа, тъй като трябва да имаме необходимата информация преди да дефинираме нашата политика няма достатъчен надзор. Тези оръжия не са обект на добра регулация и се разпространяват в Европа непрестанно. Затова ние ще поискаме от КОСИ конкретни препоръки и предложения. Трябва ли да има регламент или пък е директива, какво законодателство трябва да има, за да се постигне напредък и за да се разпространи информацията по по-добър начин, за да може да се регулира използването на тези опасни оръжия в Европа. Друга тема е трансграничната престъпност. Наличието на банди, групи групировки от престъпници, които извършват различни видове нападения. Те не се спират в рамките на съответната държава, така че имаме нужда от законодателство. Смятаме, че и тук европейския подход ще е по-ефективен. Значи, заедно с мерките по отношение на огнестрелните оръжия ще се опитаме да започнем диалог с държавите членки във връзка с тези трансгранични престъпни групировки. Стратегията за вътрешна сигурност също е важна тема. Друга важна тема е превенцията. Още веднъж искаме да съберем на една маса всички държави членки и да обсъдим как най-добре може да съчетаем нашите усилия, за да може да има по-добра превенция на престъпността. Това е свързано и с важния проблем за фундаментализма и неблагоприятните последици от него. Така че трябва да изкореним проблема В много държави членки е, съществуват е, различни корени на това зло и ние трябва да действаме заедно. За да се справим с фундаментализма, трябва да имаме координиран подход, да се обменя информация, защото това е най-добрият начин да се предотврати радикализацията. Искаме да създадем наръчник, който да може да е полезен за редовия полицай, който да е полезен инструмент за различните органи, които се опитват да се справят с проблема. По-конкретно, госпожо председател, няколко приоритета сега. ШИС-2, Шенгенска, Шенгенската информационна система. Тук държавите членки ще трябва да инвестират до известна степен. Комисията сега прави бюджетна прогноза. Има график за работата на съвета до октомври ще знаем в каква рамка ще действа КОСИ. Говорих за огнестрелните оръжия, говорих за вътрешната сигурност. Тези проблеми могат да бъдат разрешени, ако имаме необходимата база данни и ако можем да обменяме информация от тази база данни по един ефективен начин. Значи, до тази есен, както вече ви казах, ще имаме срок за действие възоснова на предложението на комисията. Освен това, по отношение на Агенцията за информационни технологии или информационната агенция, тя ще подпомага полицейските органи. Трябва да решим какъв ще е формата на тази агенция, къде ще е базирана тя. Бългийското председателство ще вземе тези решения. Решенията за формата ще бъдат взети първо и след това ще решим и къде ще е разположена тази агенция. Аз не искам сега да говоря за различните стотици мерки, които ще бъдат приложени. Важното е да подчертаем, че ще използваме постигнатото вече от Испания. Ние сме много проевропейски европейски страни. Испания служи за отличен пример. Ние искаме също да постигнем напредък. Искаме държавите членки да приложат онова, което се постигна като приоритетна цел от страна на Испанското председателство. Искаме всички инструменти да се използват или да започнат да се използват максимално бързо. Искаме, както вече ви казах, до 2013-2014 да има стратегия, която да е обща да се прилага във всички държави членки. Тя ще е полезна и ефективна, според мен, за справяне с престъпността. Трябва ние като европейски институции да работим заедно, за да направим Европа по-безопасна за нашите граждани и да може тази стратегия да стане реалност. Благодаря много. А, сега а, ще се повдигнат, а, зададат въпроси. А, и затова ще започна първо с координаторите, за да имаме време за отговорите. След това ще дам думата по съгласно списъка на желаящите се да задават въпроси. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Искам да попитам нещо във връзка с Коси. Постоянният комитет за операционно сътрудничество. Ние сме много живи се интересуваме от работата на този комитет. Защото работата му не е подлежи на никакъв парламентарен надзор. И въпреки е, него, че той беше създаден, което само по себе си е положително, като се има предвид а, е, сферата му на дейност, което също е много важно. Боя се, че той не подлежи на е, парламентарен надзор. Може би ще ни кажете нещо по този въпрос. Сега, други два кратки въпроса. Първо, обработката на личните данни. Когато разглеждахме мандатът на Frontex, един от въпросите беше обработката на личните данни от тази агенция. Комисията не е направила предложение по този въпрос, въпреки че първоначално имаше намерение да се дадат такива правомощия на агенцията. И е, въпросът ще бъде обсъден в съвета. Искам да знам какво е мнението на председателството по този въпрос. И накрая въпросът за. Знаете гласуването за, по SWIFT миналата седмица и едно от решенията беше да се създаде европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма. А какво ще се направи, за да се създаде такава програма за проследяване на финансирането на тероризма, колкото може по-бързо? госпожо Латфорд от е, името на АЛДЕ. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, е, госпожо министър. Отрадно е да се чуят е, приоритетите за борба с организираната престъпност, международните престъпни издружения и така нататък. Но голямата, голямата заплаха за Европа, като че ли а, а, а, не, не, тази заплаха не е а, получила до сега достатъчно внимание в сравнение с тероризма. Същото се отнася и до търговията с оръжие, с връзката и за международната престъпност. По въпроса за вътре, стратегията за вътрешна сигурност – Присъединявам се към господин Бузител и бих искал да знам малко повече как ще осъществяваме парламентарен надзор над работата на КОСИ. И второ, бих искал да попитам какво възнамерявате да направите за борбата с радикализацията. И бих призовала да се откажем от тази дума, да си радикален, не значи а, обязателно да си потенциален терорист. А, дори фундаментализма не винаги а, трябва да се отъждествява с престъпните намерения или с а, тероризма. А, бяха обменени а, мнения, информация по този въпрос през последните месеци за така наречените идентифицирани радикали. И очевидно, е, че тук се включват и лица, които са несъгласни, които протестират по различни въпроси. И ще се озовем на доста плъзгава повърх, наклонена повърхност, ако започнем да идентифицираме всички хора, които протестират с терористите. И накрая бих искала да призова Белгийското председателство да започне да подготвя преразглеждане на Европейската заповед за арест и особено как се използва тази система. Особено включването на Европейска заповед за арест в Европейската информационна система СИС. Не виждам желаеш от другите политически групи. Сега давам думата на господин Сантини. Да, благодаря. Най-напред. Подкрепям, подкрепям казаното от колегата. Наистина, радикалното мислене в никакъв случай не е синоним на заплаха. Думата заплаха тук е ключовата, мисля аз, и съм съгласна с преждеговорившата. Това първо. Второ, Говорите за борба против организираната, трансграничната престъпност, но не ви чух да говорите за наркомании. Разбира се, нямам предвид а, трафикът на наркотици в смисъл на опия, опияти за приложение в медицината, а като престъпно деяние – пояснявам сега. Това е престъпление, така че ако не се срещат вече толкова често престъпления, това не означава, че са съвсем изчезнали. Докато има наркотици, ще има такива, които се изкушават да търгуват нелегално с тях. Възнамерявате ли да се борите с този вид организирана трансгранична престъпност? по-точно свързаната с трафика и нелегалната търговия на наркотици. И накрая агенцията IT в английски сигли. Казахте, че се очаква да се вземе някакво решение до края на годината. Смятам и чула съм, че има две държави, Франция и, и Естония, които се борят за за домакинство. Може ли да ми дадете повече информация по този въпрос? Благодаря. Господин Таварес искаше да зададе своите въпроси. Благодаря. И аз исках да задам въпрос по отношение на така наречената радикализация. Аз всъщност толкова много исках да задам този въпрос, че по погрешка го зададох на вашия колега, министъра на правосъдието. Всъщност казаното от мен ще прилича много на казаното от колегата Сара Латфорд. Можем да разберем какво се крие зад притесненията, свързани с радикализацията. Тук се говори за корените на тероризма. Намеренията са добри, само че корените на тероризма се крият в обмяната на идеи, комуникацията, съвета не се занимава с а, това от самото начало. Документа по отношение на радикализацията е твърде широк. Говори се за хора, които използват насилие, радикални елементи, които не използват насилие. Въобще нещата са много размити. Какво точно е радикалния елемент в европейското обществено пространство циркулират някои виждания, които въобще не ни помагат освен това. Така че ще е добре да започнем ние в парламента и вие естествено в съвета да обсъждаме този въпрос и да получим по-голяма яснота по тези въпроси чрез принципа на прозрачност, естествено, защото ако действаме по един прикрит начин, ще създадем проблеми за бъдеще. Това беше повече коментар, отколкото въпрос. Всъщност искам да разбера какви точно ще са антирадикалните политики на съвета. Благодаря следващия оратор и след това ще отговорите на набора от въпроси. Господин Клас. Много благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Да, наистина споменахте борбата против радикализиращите се елементи. И това е един от вашите приоритети. Но ако семантично <laughs> погледнем на нещата, може би искате да включите тук и ислямисткия екстремизъм. Не знам дали го имате предвид и не смеете да го формулирате по причини свързани с политически правилното говорене. Белгия е логистичен център за тези ислямистки терористи. Преди няколко години преди няколко години Белгия се утвърди именно като такъв център в резултат на убийства и престъпни отвличания в Афганистан, които след това се разраснаха и следата доведе до тук. Значи, пак повтарям, ислямският, ислямистският радикализъм трябва да бъде център на нашето внимание. Как смятате обаче да действате превентивно или бихте подкрепили и малко по-хардлайнерска практика спрямо тези, които действат на този фронт. Има, има цял дебат по този въпрос. Не знам дали помните случая с карикатурите в датския ежедневник и по този повод мнозина започнаха да защитават идеята за по-радикално противодействие на такива радикални действия. Това всъщност е свързано с нашите основни европейски ценности, като например свободата на словото, които биват заплашени. Някои политици в крайна сметка биват преследвани заради идеите си. Това е дело на радикалистите, на фундаменталистите. Благодаря. Благодаря. Ще помоля госпожа министра да отговори на тези въпроси. След това ще имаме нов набор от въпроси. Благодаря. Въпроса за агенцията Е, по информационните технологии е, и нейното седалище. Ще обсъждаме този въпрос през следните месеци. Надяваме се, ще вземем добро решение. Знам, че решението трябва да се вземе по време на българското председателство. Това е всичко, което мога да кажа. Добре е да имаме подобна агенция, тъй като комисията няма достъп до цялата информация, нито да оказва необходимата помощ. Трябва да вземем решение за Агенцията за информационните технологии, за да може <clears throat> тя да започне да работи колкото може по-скоро, но аз не знам какво е това решение. То ще бъде взето през едните месеци и вие ще бъдете информирани своевременно за него. Беше зададен въпрос за това, че не съм говорила за наркотиците така както говорих за огнестрелното оръжие. Несъмнено, борбата с наркотиците е важен приоритет на европейската политика. Институциите в моята страна отделят много голямо внимание на този въпрос. Колкото до организираната престъпност и трансграничната престъпност, Знаем, че в Европа се търгува с оръжие, търгува се с незаконни лекарствени средства. Но тук очакваме помощта на националните власти, за да установим откъде идва този трафик. Ще се борим с този трафик, така както ще се борим с организираните престъпни групи и с трафикът на незаконно оръжие. Доколкото, доколкото знам, комисарят а, ще говори утре а, пред парламентарна комисия, между другите въпроси, а, комисарят Дехух. Той ще говори и за кози. Това е нова структура, неодавна създадена и все още не са разработени подробностите за нейното практическо а, функциониране. Аз самата очаквам да получат информация, за да видим как можем по-ефективно да използваме информацията, информацията от страна на президент, председателството, парламента, комисията, да анализираме тази информация, да я обменяме, за да може по-ефективно тя да бъде използвана за постигане на резултати. А, колкото за а, Европейската агенция за проследяване на финансирането на тероризма, Както и по SWIFT да работим заедно с американските ни колеги и в сътрудничество с съдебните органи, защото те всъщност отговарят за тази област. Frontex може би да се окаже малко изолирана. Ние не смятаме, че Frontex трябва да участва в анализирането на лични данни. Това е въпрос, който все още подлежи на обсъждане. Друг въпрос е въпросът за радикализирането. Тук става дума за превенция. Да се опитаме да предотвратим радикализирането, като идентифицираме онези, които са заплашени, да обменяме информация, за да се борим с и пред, радикализацията и да я предотвратяваме ефективно. Като изкореним опасният екстремизъм. В никакъв случай не става дума за дискриминиране а, или хвърляне на петно върху когото и да било, но искаме да сме в състояние да идентифицираме екстреми, екстремизма още в неговия зародиш за да можем да го изкороним още в зародиша му. Защото ако успеем да направим това, това е най-добрият начин за борбата с радикалните крайни елементи. Надявам се, госпожо председател, че успях да отговоря на повечето въпроси. Ако има още въпроси, ще отговоря в рамките на времето, с което разполагаме. Сега бих искала да помоля да задавате въпросите кратко, за не повече от една минута, иначе няма да може да дадем думата на всички. Господин Дятел Мира първо. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо министър. По въпроса за радикализацията, за крайните елементи, аз не съм съвсем убеден, че, че трябва да включваме полицаите, местната полиция в превенцията в, на, този, на това явление. Това е поне моето мнение, че трябва да ги държим на страна. И сега друго нещо, свързано с с, Стокхолмската програма, която предвижда да се изработи правилник за действието на Европол до 2013 година. Това го знаем всички. Знаем всички обаче и, че миналата година, ноември месец, отхвърлихме този така наречен пакет Европол, чието докладчици бяхме четирима колеги и аз. Така че сега се връщам на това начално предложение за правилника на Европол. Дали да не го извадим от забвение и да се вземем отново с това недовършено дело при Лисабонския договор? Благодаря. Благодаря. Сега господин Коелю. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви на вас, госпожо министър, за посещението ви днес тук. Записах си, че споменахте 6-2 и казахте, че Белгийското председателство ще работи по разходите и по бюджета. Така че ви подкрепям, окоръжавам ви да действате. Наистина парламента е гласът на гражданите, така че ние не си обясняваме защо такъв един проект, който трябва да е, трябваше да се задейства през 2007, през 2010 продължава да е парализиран. И защо всъщност никой не го вади от а, тази глуха улица. На 6 и 8 октомври е предвиден съвет, на чийто дневен ред в чийто дневен ред ще бъде включена системата 6.2. Дано. Говорихте и за агенцията. С оглед на нейната важност, със сигурност всички смятаме, че това ще помогне за, определ... за по-доброто управление на процесите в областта на вътрешната сигурност. До тук добре. Но в а, бюджетно измерение това е много орязано, тъй като знаем, че съветът оряза много от началните предложения на комисията. Искам да ви попитам защо, ако знаете, и дали Белгийското председателство ще продължи да поддържа това поведение. Какво цели това действие? Дали да се отложи откриването на тази агенция, дали тя да няма такива правомощия, каквито мислехме, че ще са и нужни в началото, дали пък, че не сме изчислили добре и в крайна сметка ще може да действа с по-малко финансови ресурси. Има някои държави членки, които искат искат да въведат така наречените нови системи, с които да се занимава агенцията, но това все още е висящо, не е определено. Бългийското председателство иска ли да запази или да разшири списъка на тези правомощия? ШИС и Евродак, например. А и системата ВИС за визи. Благодаря. Благодаря, госпожа Жданока. Благодаря, госпожо председател. Продължавам казаното от господин Коелю. Напълно подкрепям неговата позиция. Аз съм докладчик в Сянка по 6-2. Помолих моя координатор да зададе въпрос за мястото за агенцията за информационно подпомагане. Знам, че не може да ми дадете конкретен отговор, но обещахте да информирате парламента за това какво се случва, уважаема госпожо министър. Моля ви да направите това, особено като вземете предвид доклада, защото се опасявам, че по някаква причина, ако Страсбург се превърне в място на повече допълнителни институции, ще може да разрешим въпроса с двете седалища на парламента. Едва ли всички колеги споделят моята позиция. Може би съвета няма да може да разреши този проблем. Знам, че това не е в нашите компетенции, мястото на агенцията, но моля да ни държите в течение. Благодаря, госпожа Борсалино. Както вече Споменах и пред предишния ви колега. Искам да поговоря малко за въпроса за мафията. Мафията се превръща в нещо вездесъщо, става неразделна част от економиката, там циркулират големи капитали, пипалата са насякъде. Комисията каза, че подготвя директива не само по отношение на конфискацията на имущество и замразяването на активи, но и по отношение на един конкретен метод, именно конфискуваното имущество от мафиотските групи да се използва за социални цели. Искам да попитам още веднъж, както съм правил и преди, какво ще се направи с защитата на свидетелите в съдебни процеси срещу членове на мафията. Те са много застрашени знаете какви методи използва мафията. Освен това, искам да попитам дали това ще е приоритет за белгийското председателство. Благодаря. Още три въпроса имаме. Господин Стеркс е първи. Той поиска да зададе въпрос. Не? Добре, господин Бронс. Благодаря, госпожо. Съгласен съм, че е необходимо да се прави разлика между несъгласие с някои ценности, и е, от друга страна преследване на ценности, което е свързано с насилие и подстрекаване към насилие. Двете неща се бъркат и днес е, виждам, че се използват е, неясни термини, е, за да се опишат тези феномени, а в правен контекст неяснотата често води до несправедливост. В Европейския съюз много често виждаме, че се потиска свободата на словото, виждаме, че се забраняват политически партии, както в Белгия се случва, или пък опити за забраняване, косвено забраняване на партии в Великобритания. Освен това, в момента в Холандия се прилага наказателно преследване, за изказване на мнение просто на хора. Това не е в интерес на демокрацията, този вид насилствено поведение. Благодаря. Госпожа Анджелили. Благодаря. Искам да благодаря на министъра. Знам, че вече сме задали много въпроси, а нямаме достатъчно време. Ето тук съм няма достатъчно време да отговорите в дълбочина на всички зададени въпроси, искам да ви попитам какво смятате по въпрос а, а, за трафика на наркотици? Да се върнем към тази тема. Не бях напълно удовлетворена от вашия отговор. Искам да попитам каква е вашата позиция? Ще има ли инициативи на Белгийското председателство по отношение на борбата с корупцията, освен това. Това е феномен, който става все по-разпространен, свързан с организираната престъпност. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, имате думата за отговор на всички тези въпроси. Благодаря, госпожо председател ще започна с системата СИС-2, Шенгенска информационна система 2. Е, ще има график, ще има бюджет, които ще бъдат предложени на бюджета през октомври, вече мина доста време и крайно време е малко по-бързичко да се решат е, тези въпроси. Мисля, че след е, октомври предстои важният втори жалон, ако можем така да кажем, когато ще се разбере дали работата по тази система върви както трябва. Във всеки случай всички сме съгласни на къде трябва да вървим. Ясна ни е бюджетна рамка ни е необходима, необходим ни е и график. Кога трябва да имаме а, полицейско сътрудничество, но когато говорим за огнестрелни оръжия, организирана престъпност, наркотици, трябва да имаме ясно определен мандат. Мисля, че след съвета през, заседанието на съвета през октомври ще мога да дойда в вашата комисия и да ви уведомя какви предложения са направени. Но мисля, че вече е, ви дадах ясна представа за това, което очакваме. Бюджетна рамка и график. Надяваме се, че всички страни членки ще бъдат в състояние да участват в финансирането на този проект. Трябва а, а, тези планове да бъдат а, в състояние да се разгърнат и функционират до 2013 година когато вече ще надяваме да имаме оперативни сили, които да могат да се борят с организираната престъпност. По въпроса за екстремизма или радикализацията. В никакъв случай не става дума за ограничаване на свободата на словото, не става дума за някакъв лов на вещици. А, съвсем не. Обсъждахме въпросът на широко и искаме да имаме една добре структурирана система за да може да откриваме проблемите преди те да са станали опасно големи. Ако можем да идентифицираме достатъчно рано проблемите, можем да ги решаваме или задушаваме още в зародиш. Необходима ни е информация за идентифициране на потенциалните проблеми и да се опитаме да се борим с тях преди те да са се разраснали. Говоря за радикализацията, която когато вземе големи размери, много по-трудно може да бъде преодоляна. Тоест необходима ни е система за ранно предизвестяване. Възнамерявам да обсъдя въпроса с полицейският наръчник, който ще третира тези въпроси. Разговарях с много представители на полицейските сили в различни страни. Те смятат, че той ще бъде много полезен за идентифициране на крайните елементи преди а, те, а, тяхното влияние да се е разширило. Надявам се да не съм изпуснала нищо важно. Няма за сега други инициативи, които да се планират за срока на нашето председателство, но ще бъде в постоянна връзка с Европол и ще информирам парламента редовно за нашата съвместна дейност. Разбира се, ще дойда в вашата комисия и ще ви уведомя, ако има нещо ново. Въпросът за наркотиците и трафикът с наркотици е, е наш приоритет. Имаме програма за борба с е, трафика с наркотици. Опитваме се да разработим ефективна политика за борба с трафика с наркотици и да прилагаме вече взетите решения няма да привличаме нови партньори, но има нови инициативи по отношение на борбата с организираните криминални престъпни групи и трафикът с оръжия. Защото организираната престъпност и трафикът с наркотици са тясно свързани, разбира се. Защитата на свидетелите по наказателните дела. Да, това е важен въпрос – правосъдните органи имат това за задача, това не е въпрос, който е в центъра на моето внимание в момента, но той е не е маловажен. Абсолютно необходимо е да бъдат адекватно защитени свидетелите, за да може да има справедливо правосъдие. Благодаря ви, госпожо министър, от името на комисията и се надявам, че ще продължим да работим заедно и тясно сътрудничество и след лятната вакансия. Благодаря. Uh, Продължаваме нататък. И следващата точка от нашия дневен ред. Това е споразумението между Европейския съюз и САЩ по отношение на, на данните за а, пътниците на авиокомпаниите. И ще помоля Софи Интвелд да ни уведоми, тъй като тя е докладчик е, по този въпрос, а тя беше и ръководител на делегацията в е, САЩ, в Вашингтон. Благодаря, е, госпожо председател. Най-напред бих искала да кажа, че ще представим писмен доклад за нашата кратко, нашето кратко посещение в Вашингтон но набързо ще ви кажа с кого се, с кого се срещнахме там и за какво говорихме. Бяхме там а, за 48 часа, в рамките на които а, целта ни беше да се посетим а, националният а, център, в който се обработват а, данните за пътниците и да се запознаем с мет, методите, които се използват там. Имахме също срещи с висши представители на Министерството за вътрешна сигурност. Срещнахме си с служители в различните служби на Сената, с сенатори. Някои от членовете на, се с членове на Националния съвет по сигурността, с ангажирани в борбата с тероризма, посланици, а също и неформални срещи с групи за анализ и активисти за защита на личните данни. На този етап не бих искала да правя заключения, тъй като не сме все още оценили резултатите от посещението в Вашингтон. Делегацията се състоеше от докладчиците в Сянка, аз бях там и също имаше и няколко души технически персонал. Както казах, не искам да а, правя заключения, тъй като още не сме се споразумели какви трябва да бъдат тези заключения. Мисля, че ще трябва да разгледаме информацията в светлината на приятата през мая резолюция от нас. И мисля, че ще трябва да изчакаме и да видим проекто мандатът, който през 7 септември ще бъде обявен от Европейската комисия, за да се уточни преговорната позиция на Европейския съюз. И така почти вече стигам до втората част на тази точка от дневния ред, в която трябва да спомена, че Канада и Австралия – също ни поканиха да направим там посещение за запознаване с обстоятелствата и фактите. Това не е включено в програмата и в бюджета на тази комисия, но мисля, че трябва да ви осведомя за тази покана. Втората е, част от тази точка на дневния ред, е, е, това е прилагането на резолюцията от 5 май. Знаете, че а, там беше сложен срок до средата на юли да се изпълнат изискванията по пакета от ПНР. А, знаете, че аз по, и призовах комисията да ни докладва и да обясни защо не спазиха този срок. Може би има уважителни причини за това, но добре е да имаме възможност тази комисия да чуе техните обяснения официално, а не по неофициален начин. От, научихме, че част от пакетът мерки по ПНР ще бъде обявен на 7 септември. И във връзка с това възниква въпросът за графикът на по-нататъчното обсъждане на въпроса в парламента. От една страна мисля, че няма да е справедливо а, да поставяме в условията на дефицит на време Европейският парламент. Ние като че ли винаги работим в спешно а, обсъждаме въпросите за седмици, докато другите институции а, работят а, с темпото, което им е най-удобно. И за това ние също имаме огромно натоварване и бих искала да призова и комисията, и съвета да работят по-бързо, защото ние показахме, че сме в състояние и сме готови да изпълняваме задачите в много кратки срокове, а не да ги протакаме безкрайно. И накрая, госпожо председател, бих искала да призова и съвета, и комисията за следните две неща. Първо, вече неколкократно призовах за даване на конкретни отговори на въпросите, които неколкократно отправяхме и към комисията, и към съвета. В няколко резолюции пратихме е, писма, задавахме парламентарни въпроси. Просто искаме да получим отговор на всички тези въпроси и с това ще приключа, госпожо председател. И най-накрая ще кажа следното. Преди да започнем каквито и да е преговори, трябва да получим разяснение за състоянието на двустранните преговори между страните членки и САЩ за отпадането на визи, изискването за визи. Защото в тези двустранни преговори, които се водят извън обхвата на, извън Европейския парламент, ние не знаеме докъде са стигнали или в какво се състоят тези двустранни преговори, но знаем, че Съединените щати е, имат е, доста дълъг списък от критерии или, ако щете, условия за отпадането на визите и едното от тези условия е предаването на данните с имената на пътниците. Е, как можем едновременно да преговаряме по този въпрос на европейско ниво и същевременно той да бъде договарян по двустранен е, път между страните членки и САЩ? Искам обяснение и за това благодаря. Софи, и е, очакваме писмения доклад за посещението на нашата делегация в, в Вашингтон и както Софи спомена, имаме резолюцията от 5 май и доколкото чухме, нямаме до сега реакция в предвидените срокове. Бих искала да попитам докъде са стигнали нещата. Благодаря. Добър ден, уважаеми членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. В момента работим по процедурите по приемане на първата част от пакета за ПНР. Това ще стане на 7 септември. Току-що приключихме вътрешните консултации в рамките на службите на комисията. Питахме се да се допитаме до различни служби, не само до Генерална дирекция вътрешни работи, за това какво смятат те по отношение на данните на пътниците. И отново ви казвам, на 7 септември очакваме да сме готови да ви дадем на вас и на съвета три мандата за преговори с САЩ, Австралия и Канада. Ще има и съобщение с общ характер, в което ще се обяснява позицията на комисията, а именно ПНР да се даде като мандат и за преговори с други страни, за да може и други страни да започват преговори с нас по тази тема. Знаем, че Южна Корея още преди приемането на Лисабонския договор искаше да има споразумение по прехвърлянето на данните на пътниците. Ние отказахме да преговаряме с тях поради институционалната промяна. Япония също се свърза с нас и поиска започване на преговори. Затова комисията сметна, че трябва да има обща политика по отношение на условията, които трябва да бъдат спазани, за да започнем почнем преговори с различни юрисдикции. В миналото имаше един подход, който беше не е стъпил на конкретни правила, произволен, ако мога така да се изразя. Така че 7 септември, три мандата за преговори, трите страни не са в едно и също положение с Канада. В момента имаме известно прекъсване на нещата. Ако това не се беше случило, ако не бяхме спряли нещата за момента, ще трябваше да дадем мандат по силата на договора от Ница, а ние искаме да използваме Лисабонския договор, така че в момента с Канада нямаме цялостен режим, който да регулира прехвърлянето на данни към тази страна. Канада просто е поел ангажименти пред нас, които смятаме, че са достатъчни по отношение на това какво трябва да прехвърлят нашите оператори, въздушни оператори става въпрос. Знаем, че има проблеми по отношение на мандата и позицията на парламента. За това променихме част от мандата за преговорите с някои страни и юрисдикции, след като естествено получи, получихме вашата подкрепа. Втората част от пакета е оставена за началото на 2011 година поради вътрешни преговори в комисията, които показаха, че имаме нужда от оценка на въздействието, за да се създаде основа за такова предложение за ПНР, да се дадат основания. Започнахме оценка на въздействието, обсъждане на евентуална оценка на въздействието в рамките на службата на комисията, която се занимава с оценките на въздействието. няма трите мандата да се дадат едновременно, както и съобщението. Това няма да се появи на една и съща дата, но се надяваме, че през септември всичко това ще се случи. Знам, че члена на парламента Софи Инфелд поиска да дадем тълкуване на един американски закон, който беше прият малко след преразглеждането по ПНР през февруари. Става въпрос за промяната на закона, свързан с личната неприкосновеност на данните, които ще се прехвърлят към САЩ. Разбирам, че възоснова на информацията, която дадохме на службите на комисара Малмстрем, тя ще предостави тълкуване на тези законодателни промени. Смятаме, че мандатите, които ще ви представим, отчитат вашата позиция и всичко това, което поискахте във вашата резолюция по отношение на регистрите за пътниците и техните данни, така че ние се надяваме да имаме пълна подкрепа от парламента от септември месец нататък. Благодаря ви, надявам се, че не съм говорил твърде дълго. Благодаря. Това означава, че до 7 септември ще очакваме вашето съобщение. Имаше още един въпрос. Става въпрос за връзката между тази програма, това споразумение с САЩ и общите принципи, свързани с ПНР. Ще е добре да получим отговор на този въпрос сега. Аз не отговарям за този аспект, свързан с програмата за освобождаване от изискване за визи за САЩ, ще трябва да се свържи с колегата, който ще даде отговор на въпроса на София Инфелд. Да, добре ще да разберем тази връзка. Благодаря. Имаме два въпроса. Господин Фос е първи. Имате думата. Yeah, Zunächst... Ähm, Много благодаря. Програмата сама по себе си бе интензивна, кратка, сбита и освен това, госпожа Индвелд бе чудесен ръководител на делегацията и нейната програма. Така че докладчиците в Сянка също най-вероятно ще добавят някакви собствени впечатления. Моето впечатление е следното. ПНР, този регистър с имена и данни на пътници, е замислено да даде добавена стойност. И за това и ние трябва да се отнесем достатъчно отговорно. Например, да видим колко време ще бъдат съхранявани тези данни и какви методи ще бъдат използвани за тяхното управление, проактивни или пасивни. Имам и въпрос, свързан с конкретния срок. Ако сравним SWIFT и PNR, т.е. данните за пътниците, те са и те си и приличат и се различават. Приличат си по това, че са свързани с евроамерикански отношения, а и си приличат по това, че са свързани с опазване на личния характер на данните. По въпроса за SWIFT много бързо стигнахме до краен резултат – в случая обаче на регистрите имена на пътници това не може да бъде толкова бързо. Защо? Защо не можем да се придвижваме по-бързо напред? В крайна сметка трансферът на данни е в общи линии същия като този по случая SWIFT. Благодаря. Благодаря. За нас е много важно да установим какви са връзките. Е, има ли още да, въпрос е господин Киркоп. Благодаря, е, госпожо председател. Е, като докладчик Сянка говоря и, е, и искам да поздравя Софи Инфелд за начин, по който тя води тази делегация. Разбира се, трябва да обмислим как ще обобщим резултатите от посещението си във Вашингтон. Но още сега искам да кажа нещо във връзка с поразуменията за а, данните на пътниците. Ще имаме редица подобни споразумения с различни страни. И по основните въпроси, които са повод за загриженост, а именно това как ще се използват личните данни, защитата на личните данни. Удивително е колко различни са нормите в това отношение в различните законодателства. И сега за сега всеки мисли, че неговия подход към личните данни е най-добрия и най-добре ги защитава. ние пък имаме свои собствени норми в това отношение и въпросът е, когато се прилагат тези различни споразумения, ще можем ли да намерим общ знаменател, който да ни позволи да постигнем споразумение по този въпрос, без а, да смятаме, че всяко споразумение е уникално, толкова уникално, че е трудно да осъществим а, защитата на личните данни върху една обща платформа. Значи, просто трябва да се опитаме да намерим този общ знаменател, да видим какъв е Стандарта, това е нормата, която може да се прилага от всички страни, независимо, че различни страни ще прилагат тези стандарти по различни начини, в зависимост от своите конституционни изисквания. И това е интересен проблем за бъдещето, не само за ПНР данните, но и за а, други а, споразумения. Мисля, че това стана ясно по време на нашата, а, нашето посещение в САЩ. Самите САЩ е, вярват, че техните стандарти са особено високи. Факта, че техните стандарти не отговарят на нашите стандарти, които ние също считаме за високи, е съвсем на отделен въпрос. Стандарти, които ние прилагаме при контрол на нашите граници, например. Тоест, внимателно ще анализираме резултатите и подкрепяме това, което каза преди малко господин Бос. Необходимо е, е да използваме е, информацията, която се предоставя да бъде е, използвана достатъчно отговорно и достатъчно внимателно за борба с тероризма. И наша задача е да намерим е, баланс между нуждата от информация и ценностите и интересите на нашите граждани. Мисля, че до сега действаме правилно. Надявам се, че нашия подход ще бъде плодотворен и за в бъдеще. Благодаря както разбирам, посещението ми в Вашингтон ме повдигал допълнителни въпроси относно, примерно, общия знаменател за защита на личните данни. Трябва да видим какви решения могат да бъдат приложени. Госпожа Латфърд. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Отговорът на комисията а, не ме задоволи напълно. Първо, Представителят на комисията каза, че той самият е, е, не отговаря по въпросът за премахването на видите е, във връзка с ПНР. Не съм задоволен от този отговор, защото въпросът е какво става при двустранните преговори, които се водят за предоставяне на данни за пътниците и съответно отпадане на визите очевидно а, а, това ще бъде обект на съобщението, което очаквахме на 7 септември. Е, сега, вероятно, ще получим до година. Е, необходима ни информация обаче по този въпрос. Е, а също така още нещо, кое, което бях забравила, но се надявам, че Софи ще ни напомни за него – а именно за законодателните промени в САЩ. А, когато докладчикът повдига този въпрос а, публично, добре е да получим публичен отговор, а не както се казва, че докладчикът ще получи а, лично отговор по този въпрос. А, може би а, а, Софи ще ни напомни дали е получила отговор по този въпрос и да ни уведоми какъв е този орган. ето, е, казва, казва ни се е, от председателя на комисията, че е осведомена е, докладчикът е осведомен, обаче тук става дума за едно заседание на комисията. Този просто трябва да се задават и да се получават отговори тук. Благодаря, госпожо председател. Аз съм нов в тази тема. Не бях поначало докладчик в Сянка. Искам да кажа, че посещението в Вашингтон беше полезно. Получихме информация, която, например, нямахме по, при преговорите по SWIFT, когато САЩ искаха информация от нас, но не ни предоставиха съответната информация от тяхна страна. Тоест, посещението отговори на някои въпроси и аз искам да благодаря на Софи Индвел за работата, която тя свърши и за е, така много откритият и конструктивен подход. И за цели е, подход към е, този въпрос очакваме по-нататъчните резултати след търпение. Благодаря. Искате ли да отговорите, госпожо Инфелд? Да, съвсем накратко, за да приключа темата, госпожо председател. Ще кажа на членовете на комисията, че ние като парламент сме единодушни Искаме да помогнем а, чисто сърдечно. Но трябва да кажа, че трябваше да а, а, получим всяк, цялата необходима информация от съвета и от комисията, за да може да изпълним задачата си. Трябва да проверя документите си, но доколкото знам, аз не съм получил официален отговор, имах неформален отговор в един имейл. И тези отговори не са в унисон. Те се различават. Необходимо ни е, не, необходимо ни е правна оценка. Промените в Американският закон за защита на личните данни са предложени още в 2007 година. А сега ни се казва, че те следват логично от споразумението но докато нашите служби, някои от тях поне смятат, че това е нарушение на споразумението. Необходима ни е правна оценка, квалифицирана официална правна оценка. Защото аз не съм получил задоволителен отговор за новите правила за а, целевото а, а, насочване на разследванията. А, не ни е достатъчно защо а, а, е, са необходими ПНР е, данните, е, ние може да предполагаме, но не сме получили официални, официални отговори. Значи от 2003 година се говори по този въпрос. Въпроса за визите също не е нов, той е включван в не една резолюция. Опитвам се да бъда любезна, нещо, което а, значи, не ми е така присъщо. А, но въпросът е за, въпросът е за преговорите. Става дума, ще дума, там ще работим по две успоредни писти. От една страна ще преговаря комисията, от друга страна ще преговарят страните членки. Защо? Защото САЩ не приемат а, а, Европейския съюз като един, единен субект. Те не смятат, че ние говорим с един и същи, говорим с един глас. Има много дълъг списък от критерии или, ако щете, условия, които страните трябва да изпълнят, за да получат а, премахване на изискването за визи. И тези условия включват не само допълнителни мерки за сигурност по залетищата, но също достъп до полицейски досиета, достъп а, а, а, до следени номера на коли, паспортни данни, е, и още, доколкото знам, е, достъп е, до европейски бази данни като Евродак и така нататък, телекомуникационни данни и така нататък. Тоест, те, разбира се, имат данни вече, достъп до данните, които притежават фирми, които се намират в САЩ. Какво повече е, искат? Е, значи, е, искаме да получим отговор на някои прости въпроси. Това прекалено много ли? Искахме тези отговори да получим до средата на юли. Комисията не ни даде отговори. Моля, дайте ни отговор, без да трябва да задаваме въпросите още един път. Имаме нужда от отговори, имаме нужда от документите от комисията, от съвета. Ако ги имаме до 7 септември, ще може да приключим досието до края на годината. А, значи, а, от сега нататък ще се опитам да бъда по-кротка. Искам да кажа, че ние имахме същия опит с поразумението SWIFT, когато Европейския съюз можеше да говори с един глас, то САЩ проявяваше охота да приеме нашите изисквания. Мисля си, че същия подход може да се следва и по отношение на ПНР. Може ли да дадете отговор на тези въпроси, господин Алмейда? Ще се опитам и аз да бъда максимално любезен по въпроса, който беше зададен от депутата ВОС и факта, че стандартите за защита на данните са различни между САЩ и ЕС. Да, това е така и затова имаме нужда от подобни преговори. Може да си помислите, добре ми, защо да нямаме едни преговори веднъж за винаги едно цялостно споразумение по защита на данните с САЩ, вместо всеки път да преговаряме отделно, когато говорим за схеми за обмен на данни с САЩ. Аз мисля, че и двете са необходими. Имаме нужда от общ инструмент, вероятно, който да определи рамката, да определи какви са принципите, които ще спазват страните от двете страни на Атлантическия океан, трябва обаче да има и отделни конкретни преговори. Например, защитата на данните и времето за запазване на конкретни придобити данни. Трябва да се знае в общи или абстрактни термини колко точно ще се задържат едни данни без да има конкретна регулация по тази тема, това няма как да стане. Същото въжи и за Европа не само за САЩ. Колко дълго могат нашите полицейски органи да задържат получени данни? какво да им кажем ние, как да действат те. Същото зависи не само за PNR, а и за така наречения TFTP, средствата за тероризъм. Така че се надявам, че след 7 септември ще започнем да действаме конкретно и ще имаме ясни мерки. Показаното от депутата Къркхоп. Определено има нужда от общ знаменател – Затова искаме да има обща политика относно общите условия, по които Европейския съюз е готов да договаря споразумения от типа ПНР с други държави. за да може в хода на преговорите да кажем, че това е червената линия за нас, за да няма нужда да се навлиза в по-големи подробности по време на преговорите, за да има една концептуална рамка, която да спазваме, защото в момента преговаряме с САЩ, Австралия и Канада. Не знаем обаче какво могат да поискат другите страни в следващите от 2 до 5 години. И може да се натъкнем на изненади. По отношение на връзките с програмата за отпадане на визите и двустранните споразумения между САЩ и някои държави членки, връзката тук с досиетата на пътниците. Ще трябва да ви разочаровам отново. Не мога да ви дам отговор тук. Ще предам вашите притеснения на комисията. Вие ще получите уместен отговор скоро. Нямам цялата необходима информация, нямам цялостна представа. не мога да задоволя вашето искане в момента което е основателно, разбира се. По отношение на промените в закона за личната неприкосновеност от февруари тази година в САЩ, моите служби ме информираха, че целта на тази законодателна промяна в САЩ е просто да се предвидят изключения в закона за личната неприкосновеност за права, които имат гражданите, които са почти идентични на тези, които имаме в Европейския съюз по отношение на защитата на данните. За какво говоря? Значи в Европейския съюз полицията не е задължена да дава информация за задържани лица, за лица, които са под подозрение, данни, които са били задържани е, в определен срок. Промените в американския закон са почти идентични. Става въпрос за правоприлагането, в крайна сметка. Това са промени от първоприлагащ характер. Ще информирам комисара Малмстрем за това, че искате да получите подобна информация. Искате да получите официална информация, а не неофициална. Ще предам и другите ви въпроси. Чух, че вие изразявате недоволство това стана на няколко пъти през последните няколко месеца. За съжаление не мога в момента да отговоря на вашите очаквания. Благодаря и ние се надяваме, че ще получим отговори на тези въпроси по-бързо за бъдеще. Благодаря. Трябва да премина нататък с нашия дневен ред. Следващата точка е актуална информация относно настоящото положение по отношение на споразуменията за реадмисия. Моля, онези, които не трябва да са в залата, когато имаме разглеждане при закрити врата, да напуснат.